Fine, we're going to start. Мисля, че можем да започнем. Um, the report on Доклада за достъпа до основни банкови услуги. Накратко, ЕКОН получи заявки за три доклада по собствената инициатива свързани с предложението на комисията. Комисията предлага законодателство в тази сфера. По точка 50 от правилника ИМКО е комисията, която е със статуса на водеща комисия, но не е с изключителни правомощия. Сега ще помоля господин Клюте да представи темата. Благодаря ви. Ja, Благодаря. Ще започна, макар че не сме чак толкова много хора в залата, но все пак. Нека първо да направя някои бележки, най-общи, свързани с този доклад. Според мен, както съм казвал неведнъж, Докладът е добър шанс за парламента да профилира себе си като действащо лице, което допринася за напредъка на гражданите в Европа и за подобряване условията на вътрешния пазар, защото в последните години с оглед на кризата нямаше много такива шансово. А, препоръката на комисията потвърждава и моят, моите страхове, а именно, че така нареченото меко законодателство в много случаи не е достатъчно да защити интересите на държавите. Ето, например, въпреки продължаването на преходните срокове, някои правителства обясниха, че не смятат да вземат мерки. Например, българското правителство просто върна препоръката на комисията и каза, че няма намерение да предприема нищо. При вида на подобни декла при вида на подобни явления не съм сигурен, че мекото законодателство в държавите членки може да допринесе. Сега за и измененията внесени бяха 131 изменения. Повечето от тях е, се отнасят до препоръката на комисията. В много от измененията се съдържат уточнения, за които съм много благодарен. В някои пък се правят много интересни допълнителни предложения и да се възлага повече отговорност на държавите членки. Мисля, че това ще бъдат най-спорните моменти доколко трябва да има европейско законодателство и откъде нататък започва субсидиарността. Сега основните моменти. Първо, доставчиците на услуги, приложно поле. Лично аз пледирам за възможно най-широк обхват на доставчиците с опцията за държавите членки да изваждат от приложното поле доставчици, които изпълняват определени критерии, например взаимно спомагателни каси или примерно лекарските каси в Германия и така нататък. В някои предложения се казва, че трябва да има по-малко изключения, други предложения пледират за повече свобода на държавите членки. Естествено, че всяка държава най-добре познава своите банки и най-добре може да се ориентира, но най-важното е в крайна сметка да се достигне до такова решение, което да изключва всякакъв възможност за дискриминиране на потребителя. Ако се окаже, че отделни банки в дажени държави членки а, предлагат пропорционално прекалено висок брой основни сметки, трябва да се намери някакъв компенсаторен механизъм. Въпросът за достъп. Основните сметки трябва да имат две целеви групи. Първо граждани, които по принцип имат активна дей... дейност, но трудно намират достъп до банкови сметки и от друга страна трябва да се подобри е, и улесни процедурата за откриване на сметки. В, говорим за граждани от еврозоната. Всеки потребител, който открива сметка в дадена страна, трябва да има някаква свръзка с тази страна, трябва да се внимава да не се изграждат препятствия за нашите целеви групи. По принцип, европейските граждани е, във всяка точка на Европейския съюз имат право да предлагат и ползват услуги, без да се аргументират защо. Обаче пък насякъде в Европа се изисква е, да се се докаже, че имаш банкова сметка, за да можеш да наемеш жилище. Почти навсякъде е така. Това трябва да се има предвид. Дигитализацията е много важна, но не смятам, че представянето на електронен адрес трябва да бъде критерий за откриване на сметка. А, има едно предложение преди да а, се открие основна банкова сметка да се представи а, документ, че дадена банка е отказала откриване на сметка. Мисля, че това е безсмислено. Също така за мен е важно хората без постоянно местожителство също трябва да имат достъп до такива основни банкови сметки. Има някои държави членки, в които няма лични карти, но вероятно това ще се промени. Що се отнася до разходите, темата е малко спорна. Например, в Франция основните сметки се предлагат безплатно а, банковите такси се налагат примерно върху отпускане на кредити и така нататък. Лично аз предложих в проекто текста също да предлагаме безплатни основни сметки, като няма да се държа желязно за този принцип. Просто трябва да намерим начин да сближим позициите на онези, които искат да е като във Франция и онези, които предлагат някакви горни прагове на банкови такси, като 10 евро, в Белгия са 13 евро за година. Оле Лудвиксен, например, предлага 15 евро прак. Значи, първо трябва да се разберем, ще въвеждаме ли е, банкова такса и ако въведем, трябва да се обединим около някакъв горен прак. Нещо, което разбира се не бива да пречи на държавите членки а, е, да въвеждат по-низки прагове. Функционалност на разходите. Тук нямаме особени предложения това ме радва. В приложението на комисията се съдържат някои е, така, възможности за отклонения. kann, das kann haben. Das... А, особено, що се отнася до определянето на сроковете. наистина трябва да има някакъв толеранс по отношение на сроковете, защото има обективни причини даден кредит е, да бъде отпуснат не в определения срок. Също така и за овърдрафта трябва да се даде достатъчно време. Но банките не бива да се възползват от това, за да налагат дългосрочни кредити, защото те са от които печелят. Така, тематиката е сложна, но мисля, че като идея си струва да се осъди. Защитата от запор. Също имаше някои предложения, например свръхзадлъжняване. Държавите членки би трябвало да разработят практични решения за своите граждани. В Белгия има, например, разумно решение в това отношение и в други страни на Европейския съюз. Защото няма смисъл, ако дадена сметка се изпразни в началото на месеца, примерно, защото върху нея е бил наложен запор. Трябва да така излъшим сигнал към комисията, че въпросът трябва да се реши по разумен начин задължение за информиране. А, с най-голямо удоволствие приемам предложенията на Комисията за потребителите по този въпрос. Първо информация за съществуването на такива модели. А, има и предложение за провеждане на обучения във връзка с основните смекти. Също така в брошурите и електронните страници на банките трябва да се въведе задължение за информиране за това, що е то основна сметка. Някой възрази, че нещата много лесно могат да наклонят към така правна консултация, тъй че трябва да се формулира по някакъв начин, че не става дума за правна консултация с задължителен характер на банката. Въпрос на формулиране. Смятам, че ще успеем да намерим решение. Такава информация трябва да се предоставя в вид, който да не навежда на други мисли. Уреждането на спорове, извънсъдебното уреждане на спорове, също е тема, по която имаше някои предложения за изменения, някои от тях скептични, други, които гласят, че няма смисъл да се въвлича потребителят в такава такова уреждане на спорове. Просто трябва да намерим някакъв разумен компромис. Лично аз съм склонен да разчитаме на добрия опит на държавите членки и да предложим поне на страните членки да обмислят въпроса. За графика, с което ще приключа. Работим усилено с Комисията за потребителите. Те ще излязат със становище. При формулирането на компромисите, според мен, е добре да се вземе предвид това, което ни предложат от Комисията за потребителите, както и от Комисията по вътрешен пазар. Като след това колкото може по-бързо влезем в преговори за намиране на компромиси и ги приключим, за да може да се гласува докладът в Комисията по економически и парични въпроси. Толкова имах да кажа. Благодаря на колегите за активното участие и за конструктивната работа. Благодаря. Thank you, Mr. We now come to the shadow rapporteur. И сега преминаваме към докладчиците в сянка. Виждам, че един от тях липсва. Тогава преминаваме направо към групата на социалистите демократите. Давам дума на докладчика в сянка от тази група. Благодаря ви. Ще започна с това, че ще подчертая значението на този въпрос. Смятам, че е много важно всички потребители в Европейския съюз да имат право да откриват и използват основни банкови сенки. По този начин ще функционира по-добре единия пазар. Като разглеждам измененията, виждам ясно, че този процес върви в много различни посоки. Имаме нужда от добре функционираща система, която да служи като основа за предоставяне на банкови услуги, включително откриване на сметки. И това трябва да стане ясно. Не може само като цяло да призоваваме държавите членки, започнете да действате трябва да покажем, че сериозно се отнасяме към този въпрос. Трябва много ясно да посочим кои са задълженията на държавите членки и какви не са техните задължения. Смятам, че държавите членки трябва да имат определена свобода на действие. Не съм голям привърженик на това, но Необходимо е да зададем определена рамка. Трябва да има система за взаимни връзки и системата трябва да бъде максимално обобщена. Всички оператори трябва да са задължени да предлагат основни банкови сметки и други основни банкови услуги. Трябва да избегнем риска от стигматизация. Операторът трябва да бъде задължен да предоставя подобен достъп до основни банкови сметки. не трябва да допускаме да бъдат изолирани определени слоеве от обществото. Смятам, че е важно, че основните разплащателни сметки винаги трябва да бъдат най-низко струващи за потребителя. Унази група от хора, на които искам да, искаме да помогнем, не трябва да плаща повече от другите. Освен това, трябва да сме по-конкретни, когато говорим за подходяща цена и за откриване на основна сметка. Мисля си, че повечето от членовете на тази комисия иска да се стигне до една добра, надежна формулировка. Ние можем да определим определена сума, а, или поне да зададем някакви ясни критерии. Без това предложението ще бъде изключително слабо. Има една идея банките да покриват тези разходи, така че услугата да се предлага на неуязвимите потребители. Но смятам, че това е един погрешен подход трябва да обмислим много внимателно въпроса за разходите или цените, които плащат потребителите и горната граница трябва да бъде 25 евро. Много политически групи говорят за това, че иначе хората могат просто да нямат достъп до банкови сметки, до откриване на банкови сметки. И освен това има потребители, които просто нямат възможност да посетят дадена банка на място. Те не могат да стигнат до тази банка. Трябва да отчетем и това и да го предвидим в законодателството, защото иначе няма да постигнем целите си. Мисля си, че бългийският модел е много интересен. Само ако има ясно за дадена сума, ще можем да постигнем нашите цели. Аз предлагам 15 евро, като пределна стойност на таксата за откриване на основна банкова сметка. И бих искал да обсъдим тази прагова стойност и други подробности. Смятам, че наистина трябва да имаме някаква прагова или по-скоро максимална стойност, така че да не се окаже, че цените излизат извън контрол. Един Друг важен аспект е правото да се открие основна банкова сметка. И тук, разбира се, трябва да сме прагматични. Как да създаде една упростена система, която добре да работи на практика и да работи естествено в съответствие с законодателството. Има много неща в предложението на комисията и в измененията, които предизвикват въпроси. Дали наистина е толкова добре за потребителя? да има право да се откаже официално от предишната си сметка, преди да получи достъп до основна банкова сметка. Много от потребителите, които биха искали да открият такава банкова сметка, биха били изключени. И тук изцяло се забравя за аспекта разходи. Има много бедни потребители, които нямат огромни суми на банковите си сметки, и, но така или иначе те имат вече някакви банкови сметки и ако се спази предложението на комисията, няма да имат право да си открият основна, основна банкова сметка. Трябва да гарантираме това, че избягваме опасността от това да бъде подкопано доверието в системата. Смятам, че всички потребители трябва да имат право да открият сметка в страната, в която те прибивават. Прибивават дългосрочно или постоянно. Трябва да имаме един упростен регистр, чрез който банките да проверяват дали потенциалният потребител вече има такава сметка. Мисля си, че това ще бъде едно лесно за изпълнение и правно издържано решение. В измененията твърде малко се обръща внимание на факта, че затрудненията при определенето на определени понятия определено съществуват. Например, се предлага да се отслабят изискванията за контрол на самоличността. Разбира се, тук е важно да се обмисли този въпрос и светлината на борбата с тероризма, но трябва да обмислим кои са прагматичните решения, които да са полезни за всички, които участват. Всъщност, има и други въпроси, свързани с самоличността, например адресите на тези, които нямат адрес. Има много неща, върху които трябва да помислим. Бих искал да поздравя господин Клюта за прекрасно свършената работа и аз съм убеден, че ще можем да стигнем до добри компромисни текстове. Председателят, благодаря. Сега Филип Дебек, е следващия оратор. Ehm, eh, В Последното изказване беше засегнат вече този въпрос. Мога да подкрепя докладчика за достъп до основни банкови услуги. Важно е хората да имат банкова сметка, за да участват активно в социалния живот. Въпроса за социалното приобщаване трябва да се отчита. Тези хора трябва да могат да се ползват от всички предимства на единния пазар. Читам, че всяка държава членка трябва да предвиди режим за осигуряване на такива основни банкови услуги на тяхна територия. Искам да направя няколко бележки. Първо, води се дискусия по законодателна инициатива или не. Всички държави реагираха на предложението на комисията. От докладчика се иска до 12, края на 2012 да излезе комисията с законодателно предложение. Каквото и да е решението, трябва да има някакво регламентиране. Трябва да дадем последен шанс на държавите членки. Ние ще настояваме държавите членки до края на тази година да предприемат действията. Ще поискаме от комисията до края на юни 2013 да направи оценка на ситуацията. Ако се установи, че държавите членки не са направили нищо и че не предлагат основни банкови услуги в своите, на своя територия, тогава да се поиска от комисията да направи предложения за 2013 година. Какъв да е модела, който може да се приложи, за да се осигуряват основни банкови услуги. Аз съм убеден, че трябва да се спазва принципа на субсидиарност. Някои държави членки, които вече имат действаща система, трябва да осигурят пълен достъп на всички свои граждани на основни банкови услуги, независимо как ще го постигнат. Не можем да бъдем прекалено детайлни да казваме на държавите какво да правят да кажем само, че е, в различните държави, които са въвели такива системи, има различен е, опит. Националните банки се занимават с въпроса или пък има друг централизиран орган, където може да се отвори сметка един клиент, ако му бъде отказано другаде. Трябва да се проучат от тези системи, които вече съществуват и които са се доказали. За основните банкови услуги и достъпа до кредити трябва да внимаваме каква е ситуацията на пазара, мобилни плащания или други възможности. Бъдещите законодателни инициативи на комисията трябва да отчитат всичко това и да се съобразяват максимално с реалностите. Противно на докладчика, аз не съм убеден, че всеки потребител във всички държави членки трябва да може да си отваря сем, сметка. Той трябва да може да открива такава банкова сметка, не навсякъде, там където има някаква връзка. или работи там, или има член на семейството, или учи там. Трябва да има някаква връзка с държавата членка, Разбира се, това е доста свободно тълкование, но все пак трябва да има някаква връзка. Относно разходите за услугите, докладчикът говори да няма такива такси. Аз не съм убеден. В моята страна се събира такси между 12 и 15 евро и мисля, че можем да останем в този порядък. Всяка държава членка трябва да може да освобождава от тези такси, ако реши, но трябва да се спазва вече съществуващите услуги в някои от държавите членки. Все някой трябва да плаща. Трябва да внимаваме, когато говорим за нещо, което се предлага безплатно. Трябва да се събирам малка а, такса. Не виждам а, нуждата от европейски а, правила. Всичко трябва да се решава в тази област на национално а, ниво. Зависи от това колко ще струва всичко. Трябва да се избегне прекомерната административна тежест. Трябва също да обърне внимание на финансовото обучение. Не винаги има нужните познания сред тези, които упражняват такава професия и не знаят какви могат да бъдат ползите или негативните страни от определени мерки. Хората трябва да получат възможност, ако нямат спестовна или друга банкова сметка, да могат да се отворят такава. Това са основните неща, на които иска да се спра. Искам да благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка и се надявам в скоро време да постигнем добър компромис по това важно досие. Мисля, че сме се доближили в много по-голяма степен до тази цел, отколкото преди няколко седмици. И сега от името на европейските консерватори и има думата. Добър ден, дами и господа. Благодаря ви за това, че ми давате думата. Имам няколко бележки. Бих искал да ги обвържа с моите изменения. Що се отнася до конкретната тема аз лично, аз не смятам, че този въпрос е чак толкова важен, затова ще направя няколко бележки от по-общ характер. За разлика от някои колеги, не смятам, че въпросът дали да имаш или да нямаш банкова сметка е все едно да бъдеш или да не бъдеш. Но ако нямаш банкова сметка, това не означава, че си изхвърлен зад борда на обществото. Това не е така. Това не е вярно. Защото лично аз и аз и вие познаваме хора, които нямат банкова сметка – и те не се смятат, че това по някакъв начин уродва тяхното положение в обществото. Така че ако ние ще се стремим на всяка цена да ковем законодателство този вид, аз изобщо не смятам, че това е правилният подход. Няма съмнение, според мен, че всеки, всеки пълнолетен, който има доход, Всеки човек трябва да има право да открие сметка във всяка една банка, която той сметне за подходяща за целта. И смятам, че трябва да има добре определени, добре разписани взаимоотношения между банката и клиентите й. Но това трябва да се основава върху договорни условия. Т.е. трябва задължително да има договор между потребителя от една страна и банката или финансовата институция от друга. Само тези две страни трябва да решат кое е най-доброто за тях и как да действат. Затова аз работих по тази тема и се запознах с данните на Евробарометър. В Германия през 2005 година, например, една стотна до 600% от хората не са имали банкова сметка. През 2008 година домакинствата, които не са имали банкови сметки, са били 3%. Във Франция и Белгия 10 000 души нямат банкова сметка. В Финландия, Швеция, Дания 100% от населението имат банкови сметки. В моята страна, Чешката република, 89% от пълнолетните хора имат банкови сметки. В Словения само 15% нямат банкови сметки. Ако разгледаме тези данни, те показват, че държавите членки много добре си знаят какво да правят и те нямат нужда от европейско законодателство в тази област. Възоснова на всички тези статистически данни, аз лично не съм изобщо убеден, че имаме толкова пък основополагащ проблем, който да изисква законодателство за достъп до основни банкови услуги и сметки. Затова предлагам съответните изменения. Смятам, че Европейската комисия трябва да зачита принципа на субсидиарност. Обеден съм, че държавите членки знаят как да подхождат към този въпрос и не трябва да им се налагат някакви решения отгоре. И така, освен това, имам една друга група изменения. Те са основани върху моята убеденост, че трябва да има тясна връзка между банката или друга финансова институция и потребителя. И това трябва да бъде един договор. Ако ние чрез законодателство искаме да определим колко ще ви струва достъпа до банкови услуги, то тогава ние като законодатели трябва определено да определим какви ще са цените в различните страни. Колегите говориха за 12-15 евро. Може би това в една държава е незначителна сума, обаче същата тази сума може да бъде доста сериозна сума в друга пари. Така че Ясно е, че цените са различни в различни държави членки. И мисля, че нямаме достатъчно информация, за да можем точно да определим каква ще бъде цената. Така че не смятам, че трябва да определяме колко трябва да струва да се открие банкова сметка или да се ползват някакви други услуги. Например, ние с господин Шмидт бяхме в комисията Имко тази сутрин и чухме много доводи за това, че трябва да бъде безплатна тази услуга за потребители. Аз мятам, че ние като законодатели не трябва да се набъркваме в отношенията между банките и финансовите институции от една страна и потребителите от друга. Изобщо не смятам, че трябва да участваме в тези отношения и да определяме цените. И третата сфера. Дали трябва тези основни банкови услуги, част от някакви задължителни показателни за предоставяне услуги. Смятам, че тук трябва да отчетем традициите в държавите членки и нека да не ковем законодателство на европейско ниво, чрез което да казваме какво е задължително в Европейския съюз в тази област. Според мен не трябва да казваме кои услуги и банкови сметки трябва да са задължителни като предоставени продукти. И последно. Ние говорим за законодателство. И много често в такива случаи ние говорим за нещо, което е се случило в миналото. Обаче не можем да предвидим бъдещето, поне не в подробности. Мисля, че трябва да сме оптимисти, когато става дума за технологията. Аз съм убеден, че в бъдеще ще се предлагат услуги, които ще попълнят празнотите, които все още съществуват днес на пазарите. Ще има все повече разпространение на мобилното банкиране или различни други модифицирани видоизменени услуги. И това също съм включил в моите изменения. Благодаря ви за вниманието. Някой друг иска ли да вземе думата? Пита председателят. Може би аз само да направя кратка бележка. 7% от гражданите на Европейския съюз не използват банкови услуги или сметки не заради това, че доходите им са ниски, но просто защото те не искат да влизат в банки. В някои страни в пощите или, например, дори в смесените магазини по селата има нещо като банкови клонове. Например, в Африка, където банковата система е много слабо развита и доходите са много ниски, банковата сметка всъщност е сметката, на която човек си плаща мобилния телефон. И по този начин хората могат да използват мобилния си телефон за извършване или по-скоро за получаване на банкови услуги. За хората в Африка е много по-лесно да купят мобилен телефон и да притежават мобилен телефон, нещо, което е абсолютно необходимо за тях. И по този начин те получават достъп до банкови услуги в една много сложна ситуация, каквато е в по-голямата част от Африка. По този начин мисля си, че ние можем да насочим мислите си, когато мислим за това какви цели си поставяме. Това беше просто едно наблюдение и сега отново давам думата на докладчика, за да приключим с тази точка от дневния ред. Я, yeah, Благодаря. А, искам да взема повод от това, което каза колегата преди мен. Има различни тенденции от средата на 90-та година. Например, тен, тенденцията беше да се съкрати една добре изградена мрежа от филиали. Просто те престанаха да бъдат необходими, защото беше въведено онлайн банкирането, което доведе до голям отлив на клиенти от филиали. Така че тенденциите са различни на различните места. Това исках да кажа. Що се отнася е доказаното от колегата Лудвиксън, просто нямам какво да възразя. Филип Дебакер, да, смятам, че ще можем да намерим компромис и да се разберем. Hat zu tun gehabt von der Idee her mit äh, der Frage äh, der Wettbewerbs. Що се отнася до компенсаторните форми, обещетенията, трябва да обсъдим подробно въпроса, защото все пак не бива да допускаме дадени банки да имат е, така, предимства в условията на конкуренцията компенсаторния фонд, не знам дали да се... Имам възможност той да бъде създаден, а да не бъде използван. Изобщо трябва да се обсъди този въпрос. По отношение на това, което каза Иво Швецер – има различни гледища към така наситеността с банкови сметки в различните страни. Има да страни, в които не са много хората, които притежават банкови сметки. Но, например, в Германия би било голям проблем, ако хората, които нямат сметки, защото, знаете, банките предлагат и консултации и така нататък, но до края на 90-те години а, имаше случаи, когато безработни получават предложения за работа, но не могат да започнат работа, защото банката не желая да им открие сметка, понеже са безработни. Не бива да има възможност за такова нещо. Друг въпросът е за студентите и за мигриращите работници – има, да, хора, които не са уседнали в дадена страна, но все пак са граждани на Европейския съюз. Все пак говорим за социална Европа, Европа за всички. Значи трябва да намерим решение и за такива хора. Колкото и малки групи да представляват те. Тъй, че не бива да оставяме нещата единствено и само в ръцете на държавите членки. Да, винаги трябва много добре да се предегли въпроса до къде да стигва европейското законодателство и откъде нататък да започне субсидиарността. Но след съобщението на комисията от миналото лято, опитът показва, че когато става въпрос за клиенти, които не са особено интересни за банките, за каквито говорим сега, правителствата на ниво държави членки май не са много склонни да направят нещо, поне аз така мисля. Ето, поради тази причина ни трябва известно европейско законодателство. Разбира се, че то не бива да бъде много подробно, но трябва да постави ясна рамка. Мисля, че след тази дискусия ще намерим компромисните решения. Добре, ще се видим през следващите дни. Довиждане. Uh, Благодаря, господин Клуте. Гласуването в икон ще бъде на 30 или 31 май. В пленарна зала ще влезе за сега по план в месец юни, юли.

за 20-те основни въпроса, които предизвикват безпокойство сред европейските граждани във връзка с функционирането на единия пазар. Нашата комисия разглежда само 6 от общо 20-те основни въпроса. Първо са пречките за данъците, за отварянето на банкови сметки, и другият въпрос е свързан с пенсионирането и свързаното с това данъчно облагане, достъпа до финансиране и мерки за подкрепа, възстановяване на ДДС в други държави членки. Според гражданите, процедурата е твърде сложна. Аз разгледах представените предложения за изменения от докладчиците в Сянка и искам да подчертая, че това становище се фокусира не върху всички безпокойства, споделени от европейските граждани, Откроени са само 20 най-често срещани, които се отнасят до единния пазар, трансгранични въпроси, мобилността на работниците и свързаните с това въпроси. И искам да помоля докладчетите в сянка да се придържат към темата, защото не наша задача е да разглеждаме онези безпокойства, които са свързани с други аспекти на функционирането на Европейския съюз. Нямам проблем с някои от предложените изменения. Можем да намерим по тях компромисни текстове, например от господина Репинг, за капитала, за данъчното облагане и прочие. Някои говорят за общия пазар като цяло и някои части на директивата за услугите. Трети обвиняват единия пазар, защото читат, е, че създава повече проблеми. Но като цяло има доста положителни предложения за изменения, които можем да обсъдим. Но първо Нека да чуем мнението на докладчиците в сянка. Госпожа Окуни от НП ще бъде първият оратор. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Този доклад е интересен, тъй като е единият пазар е успешен, но все пак констатираме, че има някои проблеми с функционирането ми. Създаването на единия пазар не означава само да приемаме стотици регламенти и да извършваме хармонизация, но да видим как в ежедневния живот на гражданите се отразява това, което действа добре и което не действа добре. Европейската комисия комисаря Барниер много внимателно разглеждат въпроса за функционирането на единния пазар. Становището, изготвено от моя колега Едвард Сиклона, е балансирано да се примахнат пречките пред доброто функциониране на единия пазар и на второ място да се допринесе за растежа и работните места. Аз споделям становището да се примахнат въпросите, свързани с данъчното облагане, от въпросите, свързани с единия пазар. Колегата Гулър Хокмарк също постави някои въпроси. От своя страна аз настоявам да се направи нуждато в сферата на социалното предприемачество, да се създаде европейски паспорт за европейските фондове за социално отговорно предприемачество. Европейския парламент и съвета трябва да намерят решение по въпроса. Такъв паспорт ще позволи да се създаде един нов лост за финансиране на сектор, който се нуждае от такова финансиране и съставлява 10% от предприятията в Европейския съюз и 11 милиона лица, които работят в този сектор. И за това е важен за, економ... за европейската социална пазарна економика. Мисля, че това е много добър документ, който беше изготвен от господин Секлуния и му благодаря за това. Председателят, не виждам други желаящи да вземат отношение по въпроса. За това в заключение искам да кажа, че гласуването по становището ще бъде в края на месец май, между 30 и 31 май във водещата комисия ще се гласува на 21 юни, а в пленарна зала ще влезе през месец септември. Току-що разбрах, че следващото ни заседание ще бъде ще бъде след 15 минути, защото ни очакваме докладчиците в сянка. Сега ще обявя почивка за 15 минути. Uh, Нека да започнем с следващото ни заседание. Okay. Uh, Miss Okuni. Госпожо Окуни. Uh, the title of the session is... Темата ни е Европейските фондове за социално отговорно предприемачество. Има 102 изменения, които са били внесени по най-различни подтеми. To... Uh, Давам думата на госпожа Окони да ни представи темата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, това е тема, която предизвиква силен интерес. Има цяла тълпа хора, но все пак да държим на качеството, а не на количеството. Искам да благодаря на многото хора, които, въпреки че не присъстват днес, представиха изменения изменения, които целят да се подобри, да се изясни, да се подобри текста на предложението, за което се отнася моя доклад. Ние работим заедно за изготвянето на книги. Аз съм уверена и се надявам, че тези компромиси ще послужат за добра основа за триалог с съвета. Господин председателю, вие казахте, че 137 изменения бяха представени. Те се отнасят до пет точки, които са от основно значение. Първо, условия за получаване на а, знак за социално предприятие. Някой иска да се намали от 70 на 50, дори на 30%, за да има повече гъвкавост, по-голям достъп. Други изменения се отнасят не толкова до цифрите, колкото до метода на изчисление, за да се прецизира начина на изчисление, за да се стигне до нещо средно. А и аз пристигам. за фондовете като цяло, но трябва да се определи начина на изчисление. Този прак от 70% ми се струва добър, позволява да не се разводни видимостта на тези фондове, които се занимават с социално говорно предприемачество. и 70% е нещо, което е много балансирано. Ние трябва да е, прецизираме начина на изчисление и това трябва да е един от е, е, начините да се определи срока за изчисляване на средното стойност. Мисля, че 50 е добър вариант – и че това ще доведе до правна сигурност, която за момента не съществува. На второ място, условия за получаване на знака с, за инвестиционните фондове, които а, имат прак 260 милиона. трябва да се спазва и директивата за альтернативните инвестиционни фондове. Когато тези фондове получават знака, трябва да продължат да. На следващо място определенето на това, кои предприятия отговарят на условията, кои фондове отговарят за условията. Трябва ли да се ограничим или да ограничим дефиницията за социално предприятие? Социално предприятие е предприятие, чиято основна цел е да допринесе за положителен социален ефект. Не може да не може да реализира и печалба, но като допълнение от тази основна дейност. Според Европейската комисия това са предприятия, които осигуряват стоки и услуги на уязвими или маргинализирани групи лица, например тези, които предлагат а, социални жилища, също а, предлагането на услуги на по-низки тарифи, както и предприятия, които използват метод за производство на стоки и услуги с социална цел. Става дума за предприятия, които наемат уязвими категории хора или хора с увреждания. Моята позиция е, че тази дефиниция може да бъде разширена малко, за да обхване лицата, които са изключени или които са в неравностойно положение, както и тези, които предлагат солидарно финансиране. Такива изменения съм предложила. Не може да се разширява това. Този знак за социално предприятие не трябва обаче а, да се използва извън поставените цели. Предвижда се а, изключение а, за прага за социалните жилища. Аз искам да се примахне този праг, тъй като организациите, които предлагат а, такива услуги, а, са малки и средни предприятия. Идеята е да се примахне този прак. И след това да се преосмисли въпроса при прегледа след 4 години. Предприятията, които отговарят на условията, дали те трябва да имат седалище в Европа. Това е спорен въпрос, който обсъждаме помежду ни, тъй като можем да решим чрез този фонд за европейско социално предприемачество да дадем предимство на онези предприятия, които имат седалище в Европейския съюз. Да се използват само за предприятия в съюза, да се използва този фонд като економически лост за нашите предприятия. Освен това, може да се реши този Европейски фонд да бъде достъпен за социални предприемачи от трети държави. Това е нещо често срещано. И тук бих искала да разбера какво е вашето становище. Искам да разбера какво смятате за идеята да дадем предимство на предприятия от Европейския съюз или да имаме паспорт или знак за европейско социално предприемачество за европейски или предприятия от трети страни. За частните инвеститори. Много изменения предлагат да се намали прага за инвестиционните фондове за 100 000 евро. Освен това, дружествата за колективни инвестиции да работят под знака за социално предприятие. Трябва на частните лица да се даде такава възможност, докато ако 500 хиляди е доста висок прак. Инвестирането в социални дейности е рискова инвестиция. Аз предлагам 10% от тези фондове за колективни инвестиции, за солидарни инвестиции. Това е едно от компромисните изменения, което предлагаме. И на последно място за депозитарите. Това е също важен въпрос. Направени са три предложения за изменения. Предлагаме режим, който е относително строг, който се отнася за депозитарите. Второ изменение от колегата Оле Шмидт. се отнася до локализирането на активите на фондовете. И трето изменение, което се, което се набляга на отговорността на управителите на фондове. Необходимо е да се гарантира известна сигурност при избора на депозитар, но все пак да се предвиди известна гъвкавост – и сравнително а, меки а, правила. Искам също да кажа, че за мен беше удоволствие да работя по този доклад за европейско социално отговорно предприемачество. Когато представих моите изменения към доклада Секлуна, също показвам, казах, е, че това е сектор, който обхваща 11% от дейността в Европейския съюз и осигурява 10 милиона работни места. Благодаря ви. Um, Благодаря. С ваше разрешение ще дам сега думата на господин Оли Шмидт, тъй като той има неотложни задачи. Благодаря, господин председателю. След един час е, трябва да хвана самолет. Надявам се да успея. Искам да благодаря на докладчика, защото мисля, че докладът е много добър и той е изключително важен и е много важна стъпка когато говорим за инвестиционните фондове в Европа. Искам да направя четири бележки и ще се опитам да ги приоритизирам. На първо място за депозитарите. Аз считам, че трябва да а, помислим за един по-олекотен режим. Според мен не трябва да се сравнява с альтернативните инвестиционни фондове, защото ако направим това, цялата рамка ще се осложни прекомерно. Ето защо аз се надявам, че ще можем да постигнем компромис. На второ място за минималната цел, която се поставяме. Аз съм предложил 50%. В предложението на докладчика се съдържа 70%. Мисля, че можем да заложим по-ниска стойност. Така фондовете ще бъдат по-приемливи, поне от моя гледна точка. На трето място за сроковете. Надяваме се, че ще можем да постигнем съгласие по този въпрос. Среден период, който да ни надхвърля 5 години, е трудно а, изпълним при този тип а, инвестиционни фондове. Надявам се, че и тук а, ще можем да намерим разумно решение. Знаем, че датското председателство силно желая този въпрос да бъде разрешен по време на тяхното председателство. Четвъртия въпрос, на който искам да се спра, се отнася до злоупотребите и измамите. Ако неща, тези фондове не се използват по предназначение – затова съм предложил изменения 39 и 40 да не се допусне каквато и да е злоупотреба с тези фондове. За... Аз предлагам по-ликотен режим, но този режим не трябва да бъде не трябва да води до злоупотреби по какъвто и да е начин, що се отнася до тези инвестиции. Иначе, считам, че докладът е много добър и че той е стъпка във вярната посока. Има средства, налични са пари, които може да послужат да се постигне нещо ново в Европа. За въпроса за третите страни, това е деликатен въпрос, когато става дума за трети страни. Разбирам аргументите ви, но от друга страна считам, че все пак аз съм либерал и за това не съм привърженик на каквито и да е бариери, пречки и съм скептично настроен, когато смятаме, че това е само европейски случай. Аз искам гъвкавост от ваша страна, госпожо Окуни. Може би и от моя страна трябва също да проявя такава, за да има реципрочност. В заключение, искам да кажа, че се извинявам, че трябва да се тръгна, но всичко, което бъде казано тук, ще бъде следено от един от моите сътрудници, така че ще бъда запознат с вашите мнения. Няма да ви подслушваме, но все пак в писмен вид ще имам информация за казаното. Сега давам думата на господин Кадрауи. Благодаря на докладчика за направеното въведение, за отличната работа. Аз пропуснах нейното встъпително изказване, но съм убеден, че е било интересно. Социалната економика е нещо изключително важно. Вие сами подчертахте това. Този сектор е изключителен важен за привличане на частни инвестиции в него трябва да се предложи такъв знак за европейско качество. Това е изключително наложително. Няколко бележки от моя страна. Аз считам, че е важно да се дефинира добре нещата. Какво представлява пред... социално предприятие? Аз съм направил предложение, че това е предприятие, с чиято първостепенна задача е да доведе до социален ефект, а не толкова да генерира печалба за акционерите си. Трябва също да бъде новаторско да използва излишъка за постигане на социални цели. Разбира се, освен това, има и отговорност, прозрачност и някои други характеристики. Следва също да се прецизира колко колко да бъде процента на инвестираните от такъв фонд в социални въпроси. Смятам, че това трябва да бъде до 70%. Разбира се, трябва да видим какъв ще е ефекта в рамките на Европейския съюз от този знак. Дали ще се отнася само до европейските предприятия кой ще инвестира в такива фондове. Трябва ясно да се подчертае кои са те. Аз съм за да има по-широк достъп за по-големи групи инвеститори. Освен това, те да имат достатъчна защита. Компромиса, който подчертахте, че ще бъде постигнат е в този смисъл това е нещо положително. Трябва да видим дали технически това е единствената възможност, но ние положително гледаме на това, което казвате по въпроса в вашия доклад. Относно депозитарите, системата да има такива депозитари, тук не сме чак толкова съгласни. Ние искаме максимално ликотен режим и прагът а, за достъп до тази нова инициатива да бъде максимално нисък. Може би трябва да преразгледаме отново този въпрос. Ние сме готови да участваме в обсъжданията. Ние сме за режим, който да бъде максимално лек в кавички. Искаме също да се разработят инструменти. Разбира се, според мен това трябва да стане от страна на комисията, ефект, социалния ефект от тези инвестиции трябва да бъде измерван. Вие имате пълната ми подкрепа. Считам, че това е добро допълнение и трябва също да видим каква да бъде точно ролята на европейските надзорни органи. Ние положително гледаме на доклада, както и на линията, която вие предлагате. Разбира се, ще говорим още по въпроса, но моята група може да ви окаже подкрепа. Благодаря. Госпожа Лунг. Благодаря. Аз искам да се извиня на госпожа Алкуни, защото пристигнах с малко закъснение. Въпреки това искам да разбера каква е съдбата на моите изменения. 53, 78, 84. Аз читам, че трябва да се подкрепи отварянето за предприятия от трети държави. Що се отнася до изменение 53, там се казва, трябва да се авторизират а, управителите на альтернативни инвестиционни форзове според съответната директива да управляват също и подобни фондове. Аз съжалявам, че когато приехме доклада за данъчното облагане на финансовите операции, не гласувахме измененията, които бяха предложени от някой от нас. за да не се облагат някои фондове с такъв данък. Мисля, че тук може да се коригира това, когато стигне този доклад в пленарна зала тъй като ми се струва, че хората не разбраха добре, че не трябва да се наказват онези фондове, които са за а, спестявания. И да не допускаме те да губят а, а, милиарди евро, ако трябва да бъдат облагани с такъв данък. Аз съм представил обосновка по въпроса. Не зная дали вече сте говорили по тези въпрос, аз не присъствах, затова не чух. Благодаря. Доколкото разбрах и комисията иска да вземе думата. Благодаря, госпожо председател, благодаря на госпожа Окони, благодаря на всички депутати, които се изказаха днес и участваха в този дебат. Та искам да благодаря и за представените изменения, които целят подобряване и обогатяване на текста. Съвсем накратко искам да кажа нещо относно казаното от госпожа Алконе, което добре резюмира дебата, който водим по това предложение. Най-напред въпроса за условията за получаване на знака и прага от 70%. Трябва да кажа, че 70% не се струва балансирано предложение, за да се гарантира, че знакът за тези фондове ще могат да бъдат отличавани ясно в сравнение с други инвестиционни предложения. Освен това, трябва да имат нуждата гъвкавост, да имат портфейл, който да бъде достатъчно атрактивен за инвеститорите. Вие също поставихте въпроса за ограничаване в времето. Говорите за 5 годишен срок в рамките на които тези фондове ще могат да инвестират в рамките на тези 70%. Комисията не е предложила подобен лимит. Ние считаме, че това може да доведе до някои неудобства. Например, да налагат на фондовете да инвестират в социални предприятия, които не са особено интересни и да ускорят е, инвестиции, които не биха били уместни. И мисля, че трябва да обсъдим този въпрос и по-нататък. Въпроса за връзката с директивата за управителите на альтернативни инвестиционни фондове. Трябва да припомня, че в този парламент и в някои държави членки има желанието, дори тези, които надхвърлят прага на допустимите инвестиции, да могат да продължат да се ползват от знака. Това поставя някои технически проблеми, които трябва да се уредят. Те са свързани с задълженията по директивата за альтернативните инвестиционни фондове, както и регламента, който разискваме днес. Това е въпрос, който трябва да бъде задълбочено обсъден допълнително за дефиницията за социално отговорно предприемачество. Това е важен въпрос. Ние се опитваме да предложим новаторска дефиниция от страна на комисията, свързана с това, което предложихме в съобщението за социално отговорното предприемачество. Може да се адаптира текста, да се отчете и отрицателния ефект от подобна дефиниция по отношение на някои предлагани инвестиции, както например социалните жилища, които споменахте. Друг важен въпрос, който също е малко деликатен, е за локализирането в Европа на допустимите предприятия. Не трябва да се поставя такова ограничение, е предложението. По две причини. Първо, обикновено в нашето финансово регламентиране не налагаме такива лимити относно възможности за инвестиции, тъй като става дума за свободно движение на капитали. Това е свързано и с а, факта някои а, собственици на фондове трябва да имат а, възможност, потенциал за инвестиране, който да е много а, максимално широк, а, да могат а, да формират атрактивни портфели и да вземат предвид това, че говорим за един нов пазар, предлагане, за инвестиране в социалната сфера, които не са чак толкова много на този етап. Що се отнася а, до достъпа на дребни инвеститори, ние трябва да видим по какъв начин ще се реализира тази цел в средносрочен план, но ние сме готови да предлагаме регламентиране в тази област, което да позволи предлагане на инвестиции, които да са атрактивни и които се ползват от една олекотена регламентация да осигурим нужното ниво на защита също. Ние отбелязахме предложението на госпожа Окони да се даде възможност в тези инвестиции да очакват и фондове за колективно ни инвестиции, УСИЦ, да инвестират в активи, които не отговарят на условията под директивата, която се отнася до тях. Необходимо е да се защитят в максимална степен на инвеститорите, те да разполагат с нужната информация. Но тук мисля, че има някои недостатъци. И последния въпрос за депозитарите. Това е въпрос, който беше широко обсъден в съвета. Тук също Европейската комисия реши, че няма да е полезно да направи предложение, което да налага задължения за определение на депозитар. Ние искаме да се направи анализ на разходите и ползите. Считаме, че разходите от това задължение за определение на депозитар може да доведе до загуба на активи или не спазване на регламентите. Тези депозитари трябва да бъдат ограничени. На следващо място самият отрасъл. И тук искам да се позова на изслушването, което беше организирано от вашата комисия и знаем, че сектора не е в подкрепа на определението на депозитар. Освен това, важно е да знаем за какво точно говорим, когато споменаваме депозитарите. Това е дискусия, която, трябва, която водим и тя определя както рисковете, така и функциите, които искаме да възложим на депозитарите, дали ще се стигне до загуба на активи, да риск от неспазване на приложимите изисквания. И считам, че всички от това са елементи, които трябва да се имат предвид, когато обсъждаме въпроса. Смятам да спра до тук, господин председател. Благодаря, че ми дадохте думата. Благодаря ви. Сега даваме думата отново на докладчика госпожа Окуни да приключи. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Аз внимателно изслушах анализите, които бяха направени от колегите. И съвсем набързо искам да кажа, че ще продължим да работим съвместно в конструктивен дух, в една благоприятна среда, както беше и до сега. Господин Елка Драуи, да, дефиницията за социално отговорно предприятие е много важно. Ние вече го имаме предвид. Очитаме вашето предложение. Това е нещо, което е във вярната посока. Господин Оле Шмидт е, за олекотен режим за депозитарите. Ние не искаме да сравняваме или да се опираме на регламентирането на депозитарите в е, директивата за управители на альтернативни инвестиционни фондове. Ние ще разгледаме заедно тези въпроси отново. Относно изменението за 50% и за 70%, това са също въпроси, които ще обсъдим заедно. Астрид Лулинг. Ние взехме вече предвид доста от вашите изменения. Така или иначе, аз имам намерение да се срещнем двустранно, за да обсъдим голяма част от много интересните ви изменения. Аз разбирам, че вие сте много заета, затова разбирам и вашето закъснение. Аз високо ценя климата, в който се водеха преговорите. Ние ще продължим да работим заедно. Искам да благодаря на Европейската комисия за предложения текст, който е от високо качество, както и за това, че бяха на наше разположение. Искам да благодаря на датското председателство, на съвета, искам да благодаря на секретарията на Комисията по економическите парични въпроси. Беше удоволствие да работим заедно. Отново искам да благодаря на всички колеги за климата, който беше създаден за нашата съвместна работа. Благодаря. regarding the timetable. Така, сега за графика на работа. Отново в края на май на 30 или 31 ще гласуваме и пленар, в пленарна зала ще се гласува или през юли, или през септември. Това ще се уточни по-късно. Сега преминаваме към един доклад, доста сходен с доклада, който току-що разгледахме. Идеята беше да ги разгледаме едновременно, но решихме да ги направим един след друг. Темата е Европейски фондове за рисков капитал. Докладчика е Филип Ламбер. 140 изменения са внесени. И мисля, че Филип най-добре ще представи темата. Благодаря, господин председател. А, ще говоря и аз на френски също така, като Софи. Мисля, че повечето от присъстващите ще ме разберат. Извинете, че малко се позабавих. Всъщност, честно казано, това досие е сравнително лесно в сравнение с някои други. Искам да кажа, че работих с докладчиците в Сянка много конструктивно. В Страсбург се срещнахме и постигнахме съгласие почти по всички въпроси, ще започна с един нерешен въпрос, който обаче сме на път, според мен, да решим. Става дума за това дали този паспорт за фондовете за рисков капитал трябва да бъде предмет на регистрация в регистъра на търговските сделки и дали трябва да се регламентира от директивата за лица, управляващи альтернативни инвестиционни фондове. Основната идея е да не бъдат обхванати тези фондове от режима, предвиден от директивата за лица, управляващи альтернативни инвестиционни фондове. Но има доводи и за едното, и за другото. Всъщност важно е да се разгледат кои са основаните върху факти и доводи. Да, може да се каже, че защитата на потребителя е довод, да. Ние говорим за минимум от 50 000 евро. Говорим за потребителите, които да могат да преценят дали има риск свързан с участието им в инвестиционни фондове, в които те искат да вложат парите си. Според мен трябва да оставим този въпрос отворен. Може би в клаузата за преразглеждане трябва да посочим, че комисията трябва да разгледа този въпрос, особено ако в бъдеще се придвижим в посока към намаляването на входния прак за рисков капитал. Наистина е добре да имаме система, в която да могат да инвестират и малките инвеститори. Тогава е добре да предвидим такава клауза. Иначе, що се отнася другите въпроси, аз съм съгласен с мнозинството. По време на тюркозната седмица ще обмисля по-добре някои подробности. Като цяло постигнахме съгласие, например, за степента на гъвкавост по време на първите две години – за 70% прак, също така за това, кои са допустимите предприятия. Също така постигнахме съгласие за дружествата, използващи финансови иновации. Да, ние сме за иновациите, но мисля си, че малко вече финансовите иновации не са нещо, което ни радва в светлината на скорошното минало. И фондовете за рисковия капитал, според мен, трябва по-скоро да свързани с реалната економика, а не с финансови отрасъл. И иновациите не трябва толкова да бъдат финансови иновации. Също така визираме затворените фондове, така че да избегнем системата да е прекалено негъвкава. Също така разширихме обхвата на дефиницията за това, кои са възможните бенефициенти от дейността на фонда. Мисля си, че и Софи направи това в работата си по предходния доклад. Сега за заемането на средства. За това, че управителите на тези фондове могат да заемат средства. Ние казваме, да, това е възможно, но не повече, отколкото незаписания капитал. Така че ние не искаме тези фондове да набират средства от други източници, освен инвестиционния капитал, или дори ако набират някакви допълнителни средства, те да не бъдат големи. Очаквам подкрепа от мнозинството от колеги за този файл. Смятам, че това е един малък жест, който Европейския съюз напълно може да направи, за да насърчи инвестициите. Имаше наскоро европейска среща на върха, посветена на бизнеса. Ние имаме нужда от инвестиции, които да насърчават економиката, а не потреблението европейската економика се беше съсредоточила прекалено много върху потреблението. Време е да се върнем към реалната економика и се надявам, че с този доклад ще дам своя скромен принос към това да преминем към по-устойчива економика. Благодаря ви. Um, Благодаря. Сега докладчиците в сянка. Госпожа Хюбнер и после господин Кадрави. Не, първо господин Кадрави. Благодаря ви, господин председател, за проявената от вас гъвкавост. Моля за извинение. Наистина ще трябва веднага да напусна след като се изкажа, защото имам друго заседание, на което трябва да присъствам. Първо, разбира се, благодаря на докладчика за прекрасно свършената работа и за прекрасното сътрудничество. Той наистина беше прав, когато каза, че нашата работа беше много плодотворна, включително и срещата ни в Страсбург, когато стигнахме до много компромиси докладчиците в сянка. Наистина много сме близо до общ компромис. Ние смятаме, че докладът правилно отразява това какво искаме да постигнем с този законодателен акт. Ние искаме да засилим позициите на този сектор, така че да осигурим повече инвестиции в иновативните отрасли. Има един особено важен аспект, поне за мен. Това е, че трябва да гарантираме системата да е гъвкава и прозрачна. Моята група също така подкрепя идеята тази система да бъде колко се може по-малко бременителна. Затова не подкрепяме идеята за депозитарите. Разбрах, че докладчика иска допълнително да разгледа тази тема. Трябва да избегнем претоварването на тази система, което в крайна сметка ще я направи по-непривлекателна. Искам също така да кажа, че трябва да отчетем наличието на хедж фондове, трябва да обмислим добре всички дефиниции. А що се отнася до праговете, то аз предлагам праговете да бъдат намалени но това трябва да бъде обвързано с надлежната защита на инвестициите и с надежна информация за инвеститорите, така че инвеститорите да могат да взимат решения възоснова на надежна информация. Също така трябва да създадем връзка с другите досиета, които се отнасят до инвестиции в иновативни отрасли, като Хоризонта 2020 и други новаторски инструменти, така че това е което исках да кажа. Обеден съм, че този доклад и това досие ще се ползват с много голяма подкрепа. Благодаря ви, господин председател, и аз съм съгласна с колегите. Имахме изключително добро сътрудничество с докладчика всички докладчици в Сянка работихме много добре. И наистина постигнахме компромиси по много въпроси и очакваме да изчистим някои последни подробности. Очакваме докладчика да обмисли нашите предложения. Смятам, че постигнахме съгласие по много важни въпроси. Например, дефиницията за това, що е допустима инвестиция, също така по правилата за избягване на конфликт на интереси и по много други важни въпроси. И това, което аз смятам за много важно, е, че успяхме да постигнем съгласие, че за всички фондове, които са надхвърлили в един момент праг от 500 милиона, трябва да им се даде паспорт. Е, Fast Uh, Това ще подпомогне економическия растеж като цял, И искам да спра на въпроса за 15 000 евро, а не по-голямата сума, като прак 100 000 евро. Продължавам да размишлявам по въпроса, защото според мен по-добре е да бъде по-нисък прага, защото така ще бъдат привлечени повече инвеститори. И тук ние говорихме за това, че хората могат да инвестират своите, инвестя... Е, своите спестявания, дори може би не средства, които те са спестявали цял живот. Затова трябва да помислим дали 15 000 или 100 000 евро е по-подходящата сума за прак. Що се отнася до депозитарите, аз лично смятам, че въвеждането на депозитарите ще бъде ненужна тежест за фондовете – особено като се отчете, че регламента от самото начало цели създаване на един улекотен режим и аз мятам, че трябва да запазим тази тенденция. От разговорите си с колегите, които са внесли изменения, подкрепящи идеята за депозитара, аз мисля, че основните му опасения се отнася до факта, че има вероятност, че управителите, обхванати от директивата за лица, управляващи альтернативни инвестиционни фондове, могат да искат да попаднат в режима на тази директива. И, но член 2 от тази директива изключва лица, управляващи други фондове, и се визира прак от 500 милиона. Нещо, което е доста по-низко от праговите стойности, предвидени от директивата за лицата, управляващи альтернативни инвестиционни фондове. Смятам, че ще постигнем добри компромиси и мисля, че ще можем бързо да финализираме работата си и този регламент ще бъде одобрен, което ще бъде добре за отрасла, тъй като ще се внесе повече яснота благодарение на този нов регламент. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега господин Дебарке. Благодаря, господин председател. Аз от своя страна също искам да благодаря за отличното сътрудничество между докладчика и докладчиците в Сянка. Досието може да се окаже изключително важно за сектора. Мисля, че е възможно да стигнем до компромиси и е, докладът да бъде подкрепен от голямо мнозинство. Според мен е важно регулаторната рамка да бъде гъвкава тъй като това са фондове, които ще реинвестират парите, с което ще стимулират реалната економика. Има достатъчно нерисков капитал. Рисковият капитал а, би могъл да даде нов тласък на нашата економика. Важно е обаче а, е, уредбата да бъде достатъчно зряла това се отнася въобще до законовата уредба за финансовите инвестиции изобщо. За въвеждането на европейски паспорт, това ще доведе до улеснения, например, при трансгранични капиталови операции ще има повече доверие между инвеститорите, така че ще се направи, ще се сложи началото на нова фаза Миналата седмица в Страсбург стигнахме до доста добри компромиси по много въпроси. Например, въпросът за управителя на фонда за рисков капитал. А, дори когато фонда надвишава тези 500 милиона, управителя би трябвало да остане такъв, а не да бъде наказван, защото фондът е действал успешно. Такава е интерпретацията. Важно е, ще може да се инвестира в различни инструменти. Хоризонт 2020 и други инструменти на Европейския съюз. Важно е между тях да има връзка. Остават, разбира се, и някои открити въпроси. Има и някои непропорционални мерки, няма нужда да повтарям аргументите. Най-важното е да има защита на а, вносителя, на, на вносителите. Но това са вносители, които знаят, че внасят в фонд за рисков капитал. Мисля, че това е важен аргумент. Има и други такива. Капиталът трябва да бъде освобождаван. А, чрез различни механизми, които да правят излишна система на депозитарите. Информацио... Е, информационният лист за вносителя в който той бива информиран за рисковете. При дребни вносители това се разбира само себе си. Но в момента говорим за финансов продукт. За това вносителите получават нещо като информационен лист, проспект – Така че отделен информационен лист, според мен, е излишен, защото той няма да допринесе за повече сигурност. Така или иначе, утре се очертава компромис. Мисля, че колкото може по-бързо ще успеем да сближим мненията си по въпроса за депозитара, също и за информационния лист. С нетърпение очаквам по-нататъчното ни сътрудничество. Does the no. In which case then uh, the rapporteur would... Давам думата на докладчика. Аз ще работя в двата оставащи неразрешени въпроса през едните седмици. Ще се опитам да изляза с готово предложение към края на тюркуазаната седмица. в края на май, 30-31 ще се разгледа. През юли или септември ще влезе в пленарна зала. Допълнително ще съобщим. Следващото заседание на комисията е на 17 май понеделник от 3 е, часа след обяд. И ще продължи на следващият е, ден от 9 часа. С това обявявам заседанието за закрито.